And... Добър ден, дами и господа. Добре дошли на това заседание на Комисията по бюджетен контрол. Приветствам Кевин Картив, който е излъчен от ирландското правителство за член на Европейската сметна палата. Ние слушахме много кандидати днес сутринта и ще следваме същата процедура. На кандидата се дава около 5 минути, след това докладчика се изказва и след това членовете на комисията имат думата. Ако не възразявате, бих предложил да дам думата на господин Кардив за около 5 минути. И имаме 40 минути за нашата среща с него и за въпросите и отговорите включително. Благодаря ви, господин председател. Аз съм Кевин Кардив. Аз съм излъчен от ирландското правителство да работя като член на Европейската сметна палата. Радвам се, че мога да ви се представя и да отговоря на вашите въпроси. Предполагам, че това ще е най-интересното интервю за наймане на работа, което някога съм имал. Вие сте се запознали с моята биография, за това ще започна с образование. През 1977 година завърших средно училище, посещавах университета в Сиатъл. Завърши вищо си образование по история и психология през 1983 година. След това продължих обучението си в Дъблин и получих там магистърска степен по публичната служба в Ирландия. Аз започнах работата си в публичната служба и работих основно в две области в финансовия сектор, включително финансовите пазари, а втората сфера организация и човешки ресурси. Аз започнах работата си като държавен служител, който се занимаваше с, с трудовите взаимоотношения и също така заплащането. По-късно започнах да работя и в сферата на данъчното облагане. Тогава оглавявах най-голямата програма за анализ на данъчните разходи. През 2008 година, когато финансовата криза вече беше в разгара си, аз оглавих отдела по данъчно облагане и бях пряко подотчетен пред министъра, който ми възложи да анализирам последици от финансовата криза за Ирландия. Бях назначен за генерален секретар през февруари 2010 година в Министерство на финансите. Предполагам, че знаете, че в Ирландия се води економическа битка в продължение на 25 години вече. Правителството винаги се е стремяло да запази контрол, особено през последните години, откакто започна финансовата криза. Аз участвах в много различни преговори и моите консултации са били полезни на правителството и на правителствените институции, поне това е отзивът, който съм получал от всички тях. Аз мисля, че мога да кажа, че в момента, в условията на финансова и економическа криза, в момента Ирландия е много силен план да се върне на пътя на економически растеж. И това показва решимостта на правителството и на гражданите на Ирландия да положат необходимите усилия. Министър-председателя на Ирландия помолиме да приема решението на правителството да бъде назначен, т.е. да бъде предложен, извинете, за член на Европейската сметна палата. Аз смятам, че бих могъл да допринеса за работата на Сметната палата. Разбира се, окончателното решение зависи от вас. Аз имам много богат опит не само в публичната служба, но също така така съм работил и в условията на огромен стрес. Освен това, искам да ви уверя, че моето образование е много подходящо. Мисля, че Ирландия ще може също така да предложи и отрицателния си опит, със съжаление казвам това, но той също може да бъде полезен за моята работа в бъдещата ми работа като член на Сметната палата. Председателят, благодаря ви. И сега, както вече казах, давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Карлев, за неговото представяне. Много внимателно се запознахме с вашата биография. Разбирам, че вие в продължение на много години работихте в публичната служба и че сте консултирал правителството във времена на криза. Разбира се, това за нас са ключови елементи. Днес ще имаме дебат и има два основни момента за нас. Първо, банковата криза в Ирландия. Бих искала да ви попитам каква точно е била структурата и иерархията по време на кризата. Los funcionarios, pero en su caso a la... Разбира се, ние разбираме, че основната отговорност ляга на плещите на политиците, но ние бихме искали да знаем точно каква е била процедурата на вземане, изпълняване на решенията в цялата иерархия, в цялата структура. Бихме искали да чуем от вас какви са били вашите функции и какви задължения сте изпълнявали. Мисля, че можем да кажем, че е имало двойно счетоводство от два органа в Ирландия. И дори имало случаи на двойни агенти. Един и същ дълг се е отчитал два пъти. И е имало сериозни счетоводни нарушения. Знаем, че това предизвика сериозни противоречия. Дали сте наясно с тази ситуация, с тези случаи? Дали вие бяхте на позиция, която ви е позволяла да взимате решения? И кога сте били запознат с това, че става нещо нередно? Дали информирахте парламентарната комисия, която отговаря за тези въпроси, за това, че става нещо нередно? Бихме искали да чуем някое разяснение от вас за това, каква точно вашата роля и вашите функции бяха. Господин Кардив, сега имате думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че моето участие в дейностите, свързани с банковия сектор, означават, че едва ли има някакви противоречия моята работа винаги е била оценявана много високо. Що се отнася до конкретната банкова криза в Ирландия, основното внимание е съсредоточено върху септември 2008 година, когато кризата избухна, или поне така смята обществеността. В този момент аз оглавявах отдел по банкови въпроси в Министерството на финансите и бях подотчетен на министъра на финансите и съответно правителствата. И... Правителството в Ирландия взе решение за банковите гаранции. Тогава бях един от консултантите на правителството. И заедно с моя пряк ръководител, генералния секретар, и заедно с други високопоставени длъжностни лица, включително и от прокуратурата, и от Централната банка. Работих много активно, като участвах в самото обсъждане и бях абсолютно ясен в моята позиция и я съобщих ясно на правителството. Мисля, че в такива случаи човек действа не само като служител, но и като личност. Вие не казвате, аз трябва да мисля само в рамките на моя отдел или моята институция. Когато има реална криза, трябва да се взимат реални решения и хората трябва да поемат и лична отговорност за това. Също така отговарям за голяма част от подготвителната дейност – за да можем да отговорим достатъчно бързо на тази криза. Моят екип и аз успяхме да подготвим три закона, отнасящи се за противодействие, отнасящи се до противодействие на кризата. И също така продължаваме да подготвяме ново законодателство, нови законодателни актове. Това включва и планове за национализиране на финансови институции. Също така да правим слопове на активи и пасиви, така как се прави в Обединеното кралство. Така че ние също така изготвихме различни сценарии и варианти, от които правителството да се спре на най-подходящите. Разбира се, по-добре би било да не трябваше толкова да се бързо, но от друга страна осъзнавам, че наистина тогава ситуацията беше много сложна, както в САЩ, така и в Европа. И The Royal Bank of Scotland тогава фалира в Обединеното кралство, така че ние не можехме да не бързаме. Ние обсъждахме внимателно всички възможни варианти и правителството, оглавявано от министър-председателя и в присъствието на генералния прокурор, взе това решение. В ирландската система държавните служители не критикуват политиката на министрите, но аз казах, че се намираме на етап, когато има опасност гражданите могат да отидат в банките и да не могат да получат парите си обратно. И мисля, че решението, което тогава беше взето от правителството, позволи да защитим нашите граждани, както и гражданите в други страни на Европа от неблагоприятните последици, които биха могли да проистекат, ако това решение не беше взето. Сега аз вече съм на върха на административната пирамида, която отговаря за повечето от финансови аспекти. Също така ние работим в тясно сътрудничество и с Националната статистическа служба, но разбира се, моята отговорност е голяма. Но искам да кажа, че това, че ще има ирландци, не е лошо. Искам да кажа, че никой не е изгубил парите си. ние извършихме транзакции изцяло възоснова на пазарните принципи, въпреки че това бяха средства от държавния бюджет. И всъщност това доведе до двойното счетоводство, за което вие говорихте. И Веднага, щом разбрах за този случай, аз съобщих за това на министъра на финансите и ние незабавно започнахме разследване. Направихме проверка на цялото ръководство, което участваше в този процес и имахме също така и външна проверка, която поискахме. Това е обичайната практика, както обичайна практика за нас е да срещаме с парламентарните комисии и да им съобщаваме, да им съобщаваме какво се е случило. Това е нормалната практика, това е редно да се прави. Ние трябва да анализираме проблемите много бързо и трябва съответно бързо да се справяме с тях. Аз смятам, че тази грешка няма да се повтори. Може би ще допусна други нови грешки, но ние се стремим да не допуснем нови грешки. Вие попитахте също така и за структурата и за иерархията. Ще има винаги хора, които може би ще загубят своите длъжности, но все още се води разследване и разбира се, ако и когато то установи виновните, те ще напуснат своите длъжности, това е ясно. Надявам се, че ще разберете. Председателят, благодаря ви. Сега давам думата на депутатите, които биха искали да зададат въпроси. Ингебор Грехсле е първа в моя списък. Благодаря. Господин Кардив, имате силен лобинг зад гърба си. Получихме много имейли от е, Ирландия. Сега ще ми донесат е, документите, които забравих в офиса си. Никога не е имал такъв случай толкова много граждани на държава да се обърнат към нас и да кажат, моля ви се, не го номинирайте. Имаше много аргументи и много от тях бяха е, по същество. Първия въпрос е защо, да ми отговорите защо а, гражданите реагират така и от втория въпрос. Като член на Сметната палата може ли да ни кажете а, какви са полуките, които са се извадили от ирландската криза? А, какви са изводите? Те са важни за нас. На трето място, по отношение на вашите квалификации. Ирландското правителство беше свалено от власт. Много от служителите загубиха работата си. Има един доклад, който е доклад на независимия експертен съвет. Има 50 препоръки в този доклад, свързани с това по какъв начин е била управлявана финансовата криза в Ирландия, Ирландия и тези 50 препоръки са отправени към а, вашата служба. Вие казахте, че вие сте бил най-големия ръководител, най-големия шеф там. Ам, интересуват ме тези ам, препоръки, които са свързани с ам, неправилното функциониране на вашата служба. Вие сте важен кандидат, защото а, всички а, държави членки, а, които имат еврото като валута, са в много затруднено положение и за тях е важно да се получат от грешките на Ирландия. Кой ще кой трябва да понесе отговорността? Някои имена са споменати. И това, че една служба не функционира както трябва, е нещо, което поражда загриженост. Благодаря, господин Кардив. Благодаря, госпожо Гресле. Аз осъзнавам, че um, Осъзнавам, че много имейли сте получили и това е натиск, който оказва обществото през цялото време. Мога да обясна това, като кажа, че на, на този етап а, обществото в Ирландия е доста объркано, доста изнервено заради кризата, през а, а, която преминаваме. И а, те имат право да се чувстват а, така. На този етап няма много високопоставени служители, които да са останали а, на поста си. Тези, които тогава а, бяха виновни за разразяването на кризата. Искам да кажа, че всеки ден а, работя усърно и, ще работя за това да не разочаровам никого в нито един момент. Ще направя всичко каквото мога. Е, разбира се, ви имате нужда от е, външни доказателства, но единственото доказателство, което мога да ви покажа, освен на моето експозе тук е, че е, бях назначен генерален, за генерален секретар на, през февруари 2010, когато кризата беше в разгара си. Разбира се, има нужда и в такъв момент човек има нужда и от персонал, който се справи с кръци. За това тогава се взе решение аз да бъда назначен. Аз поех поста а, веднага. А, значи, а, има възможност да, да изберат и някой друг, ако аз не бях достоен за този пост. Винаги има възможност да се а, разместват позициите на високопоставените служители, но аз бях предложен, аз поех поста а, организирах а, моята служба, от, а, която се стоеше от две различни министерства, от две различни партии. В продължение на два месеца задачите ни не бяха хич лесни. Като цяло аз а, поех поста от а, а, човек, а, който преди това се справяше uh, all of those different things. And now the government has nominated me to the court. Мога да ви кажа, че сегашното а, правителство е изправено пред големи предизвикателства. И а, Ирландия се стреми да даде своя принос а, за Европа и нямаше да ам, предложат моята кандидатура за този пост, ако смятаха, че аз не съм достоен или подходящ за него. Мога да кажа, че хората, които са имали възможност да оценят работата ми, са го направили. А, по време на криза се правят грешки, аз не отричам а, това. Но като говорим за моята служба и за моята организация, аз работих с чудесни колеги, които си вършиха работата много добре. А, направили сме си изводите. Какви са те? Те са многобройни. Няколко пъти признах, че са допускани грешки. Един от проблемите е, че а, понякога не се реагира достатъчно бързо. Винаги има причина а, да не се справяме с кризата както трябва. Ако се работи по нещо по неправилен начин, това може да предизвика кризата по някакъв начин. И а, чу, не може съвсем очевадно а, да се прави подготовка за криза, защото обществото ще забележи и ще изпадне в а, паника. А, Понякога а, трябва нещата да се а, направят директно, а, да се действа бързо. И това се отнася не само за Ирландия, ами а, за всички държави. По отношение а, на доклада, който споменахте, този доклад беше изготвен за финансовото министерство, не за моята служба като цяло. Този доклад беше иницииран от мен в качеството ми на генерален секретар. Забравих, да, колко бяха препоръките. Те бяха 50 на брой. Целта беше да се поучим от това, през което преминахме и да си направим изводите за бъдеще. Благодаря ви. В момента 6 души, 7, 8, дори стават все повече, които искат да зададат дадат въпроси. 8 души, значи предлагам да ги групираме в две групи по трима. И след това господин Кардив ще отговори за 3 минути. И се надявам всички да можете да говорите. Господин Гайер. Е Добре, президент. Е, господин Кардив, искам да преформулирам въпроса даден от колегата Гресле и да ви попитам. Вие дали сте готови да понесете отговорност за кризата, банковата криза в Ирландия? Им, вие говорихте вие споменавате при отговор на въпросите а, за, за допитвания и за изслушване, за изслушване, е, ваше изслушване пред парламента. Четохме публикации в интернет, свързани с банковата криза там се споменава вашата лична отговорност за тази криза. Господин Челдус. Sorry, Mrs. Excuse me. Госпожа. Yes, um, I would like to ask to possibly... Благодаря. И аз искам да задам един въпрос, който явно е свързан Исках да ви попитам, защо според вас бяхте назначени на тази длъжност? Лесна или трудна ви се струва тя? Е, някои ви цитират, е, че сте казали, че тази работа е много лесна и не представлява никакво предизвикателство за вас, така че какво мислите за длъжността за която е, бивате предложен. Е, Благодаря. И аз имам два въпроса. Три пъти от август 2010 година сте признавали, че е имало грешки при даването на преки нареждания и не сте получили съответната информация. Това на какво се дължи? Защото, че на вашите служители не са ви подавали информация, допуснали се грешки, или пък това се дължи на някакъв проблем в а, културата на работа във вашето ведомство. След това от датския превод чух една дума и тя беше катастрофа. Тя беше употребена по повод Lehman Brothers. Не знам дали е била катастрофа или природно бедствие, защото природните бедствия са непредвидими, а това беше предвидимо. Ако някъде има много лоши кредити, е много лесно да се предвиди, че идва криза. Имайки предвид, е, че вие сте заемали много отговорна длъжност в Министерството на финансите и то от 2006 година нататък, е, как бихте описали избухването на кризата в Ирландия и какво се случи преди това. Знам, че след кризата сте работили добре, но преди кризата да настъпи е, е имало доста предупредителни знаци за економиката, която е прегрявала и което би трябвало да бъде отразено от Министерство на финансите между 2006 и самата криза, какво се е случило, ми се иска да чуя. И как сте участвали вие? Имате думата, казва председателя, за 3 минути, ако може да отговорите. Многократно съм си преповтарял всичко, което се е случило и затова се надявам да мога да ви го кажа. Сега обвинения към конкретни лица, институции. Може би изглежда лесно, но нека да оставим на страна економическата криза в Ирландия, да се случим върху банките. Банките настъпи криза заради проблеми с кредитирането и на второ място липса на надзор в регулаторната система, която не бе извършила съответния надзор след това, на трето място, начинът по който бяха разрешавани проблемите при развитието на кризата, както и неосъзнаване на мащаба на тази криза. По първото не съм участвал, тъй като не съм работил в банка по надзорната система. Не съм бил в борда, нито съм бил член на който иде надзорните органи, нито на Централната банка. Първата половина на 2000 година се занимавах с законодателството, което бе прието, за да създаде регулаторната структура. Но възможностите в регулаторната структура не са били достатъчно използвани, поне така бе осъзнато след това. Т.е. не самото законодателство бе проблема. И на трето място разбирането и осъзнаването на кризата при нейното развитие. Наистина не сме очаквали такъв, такава мащабна криза и такова въздействие върху институциите. Дори през септември 2008 година тези загуби не бяха очевидни. Дори много работа през 2008 година бе свършена да разберем докъде са задлъжнели нашите банки. Някакси мащаба на проблема не бе видим и не, дори непредвидим. Тези загуби е, се основаваха и на цените на движимите имоти, а те 6 месеца преди това бяха стигнали своя пик. Така че нямаше как да предвидим. Можехме да предвидим само, че ще има трудности. Но много трудно да се, беше много трудно да се прецени колко големи ще са тези трудности. Разбирам какво казвате за братята Лемон, Лемон Брадърс и техния колапс, но ако те бяха толкова предвидими, тогава се питам защо за толкова кратко време се случиха на толкова места. От определена гледна точка може да се каже, че са били предвидими, но не беше толкова лесно да се прогнозира, защото човек като гледа назад, нещата изглеждат по-лесни. Наистина, финансовите министерства и правителствата обикновено работят по хипотеза, която е очаквана за тях, а не се занимават толкова с различните рискове и положителни и отрицателни. 2007-2008 бюджетите си ние бяхме изброили всички рискове, но не очаквахме този списък не очаквахме всички тези шест риска, които бяхме изброили, да се случат в един и същи момент. Отговорната длъжност в годините преди кризата в финансовото министерство. Отчетите показват, че финансовото министерство е изпращало ясни знаци за опасността от прегряване, но трябва да бъдем справедливи към правителството защото много често сме изпращали сигнали, които след това са се оказвали неверни, т.е. очаквали сме прегрявания, а такова не е имало. Така че е много трудно в един момент да признаеш, че това ще се случи и какъв ще бъде мащаба. Голяма част от анализатори казват, че ще има корекции с времето, но никой не очакваше катастрофични измерения. Следващия въпрос. Защо съм назначен? назначиме правителството, т.е. номинираме правителство за тази позиция. Ще се опитам да ви отговоря по такъв начин, не искам да ви обиждам. За да бъде Ирландия представена добре, там където е представена в Европа. Приносът на Ирландия, свързани с номинирането на определени лица. Мога да ви кажа само моята реакция а за мен тя беше чест. Два дни по-късно започнаха спекула... спекулации. Аз се почудих наистина, няма ли нещо тук, което да се крие. Но първоначалната ми реакция беше да се почувствам наистина поласкан. Сега, как съм описал длъжността? Това, което не сте прочели, е, че в сравнение с четирите години на кървава битка нощите, в които човек се буди и си казва, не направих ли грешка, която ще струва милиарди. Та, която и да е друга работа, тогава и сега ми, ще ми се струва нещо лесно. По никакъв начин работата в Сметната палата не съм я подценявал по някакъв начин. Преминаваме към следващия кръг. Следващия оратор. Uh, Благодаря, господин председател. Аз представям също така и колегата Андрес. Господин Кардев, когато бяхте генерален секретар на Министерството на финансите и ви отговаряхте за надзор на сделки на стоеност 3,6 милиарда евро. След това обаче се появих някакви цифри като 1,8 милиарда евро защо са тези разминавания? Също така, ви предложихте правителството да осигури гаранции по депозитите, което доведе де-факто до фалит на Ирландия и тя трябваше да бъде спасявана. Ви през следващите 6 години, ако бъдете назначен, ще получите като заплата милиони от евро, докато вашата страна ще страда от изплащане на дълга и от това, че вие неправилно представ... представяхте ситуацията, финансовата ситуация в страната. Господин Кели, благодаря ви, господин председател. Първо, благодаря на моя колега господин Дароса, който ми каза, че мога да задам въпрос. Искам да се върна към въпроса за подотчетността. Господин Кардив отговори на този въпрос и когато беше също му зададен въпроса за задълженията, той отговори в писмения си отговор, е, че отчетността и прозрачността са ключови фактори. Обаче са направени сериозни грешки. Дали тези разминавания се дължат на неговите подчинени? И дали не трябваше той като генерален секретар да следи за това? В Ирландия генералните секретари на министерствата получават заплати, които са по-високи от тази на министър-председателя. Как това се вписва в това, че не беше поета отговорност на нивото генерален секретар, а отговорността беше прехвърлена на подчинените му. Тоест, ако е имало грешка, кой трябва да отговаря за тази грешка? Особено ако вие сте отговорното лице и как това се вписва в прозрачността и подотчетността, за които вие говорите, че са ключови фактори. Председателят, благодаря, господин Оди. Благодаря ви, господин председател. Аз съм в малко сложна ситуация, защото имаме цяла поредица от въпроси и отговори. И не съм сигурен, че документите, които получихме, са достатъчни за нас да гласуваме с пълното знание за всички факти. Към господин Картив. В съответствие с договора, членовете на Сметната палата трябва или да са работили в независимо от правителството одитни органи и да имат квалификация на аудиторите или поне едно от двете. Вие сте заемали висша ръководна длъжност в ирландското правителство. Но бихте ли ни казали какви точно са вашите качества, каква точно е вашата квалификация като аудитор, за да можем да вземем положително решение за вас? Ако сравним всичките мейли, които получихме, защото имаше един въпросник, разпратен от нашия секретарят до всички кандидати, преди да се извърши това изслушване. И, и бих искал да чуя отговорите на нашите въпроси, които са въпроси на европейските граждани, тъй като ние ги представлявахме. Може би трябва да задаваме не само чисто технически, но и политически въпроси, на които би било добре да отговорите писменно. И така, ако е имало грешки, както аз казвам на моите деца, хората се учат от грешките си. И не само Ирландия и Гърция са правили грешки, между другото. Не бих се съгласил, разбира се, нямам предвид вас, но не бих искал да бъда подведен и бих искал да знам със сигурност с кого разговаряме. Имаме кандидати от други страни. И с някои от тях имахме усещането, че те не казват истината. Имахме затруднения и в пленарна зала като резултат от това. Аз бих ви помолил да отговорите отново на писмени въпроси в писмена форма. Защото ние получаваме много въпроси от нашите граждани. Наистина аз нямам добра представа за това, кой сте ви и с кого разговаряме в момента. Ще положа всички усилия да бъда кратък, господин председател. За въпроса за грешно обявените средства към господин Кларк, аз вече дадох обяснение. Аз препоръчах правителството да въведе гаранции за депозитите. Няма право да ви казвам какво точно казах на правителството, но аз предложих на правителството един широк спектър от варианти, нямаше една 100% пълна гаранция и освен това правителството имаше широк спектър от варианти, от които да избере. Откровено казано, не съм съгласен, че аз съм довел до фалит ирландския народ – и аз не бях единствения, който предоставяше консултации към господин Кели и въпроса му за отговорността на генералния секретар, отговорността на подчинените му. Бях много внимателен и се стремих никога да не прехвърлям вината към други хора – И не бих искала изобщо да се оказвам в такава ситуация. Възможно е предвид стреса, в който се намирахме, цялото напрежение, хората да са правили грешки. Що се отнася до заплатите в ирландската публична служба, те са високи. Вие казахте, че моята заплата е по-високо от тази на министър-председателя. Това не е така, защото е имало два случая, когато беше намалявана по инициатива на министър-председателя неговата заплата и аз веднага автоматично исках моята да бъде намалена съответно. Що се отнася до подотчетността и прозрачността, то този въпрос се припокрива с това, което вие казвахте за обвиняване, прехвърляне вината на подчинените ми. Никога не съм искал да прехвърля вината на други. Винаги съм се стремял максимално открито и честно да обсъдя този въпрос, включително и с съответните парламентарни комисии в Ирландия, при това много скоро след като са се случили съответните събития. За въпроса за по-нататъчни въпросници. Това е нещо, което трябва да реши вашата комисия, не аз. И ако преводачът е използвал думата истина, искам да ви уверя, че няма човек, който повече да казва истината от мен. Да, благодаря ви. Наистина, само три минути от най вашия отговор. Поздравления последните трима оратори. Господин Дарос. Благодаря. Благодаря ви, господин Кардев за вашето присъствие днес. Веднага искам да кажа, че много се радвам, че ирландското правителство предлага като кандидат човек, който има толкова висок пост и който е известен като изключително принципен и честен човек. Смятам, че нашето правителство може да даде голям принос за Европа и един от видовете този принос е предлаган на кандидатури като вашата. Впечатлен съм от това, колко откровенно отговорихте на въпросите ни днес. И бих енергично призовал колегите да не обръщат внимание на мейли, които се изпращат по политически съображения, без да са базирани върху факти и реална квалификация. Всички депутати в Европейския парламент носят отговорност за това да назначаваме хората с необходимата квалификация, хора, които са принципни и честни. Що се отнася до конкретния въпрос за доклада Ханекън, свързан с банковата криза. Дали бихте могли тук пред мен да потвърдите, че в този доклад много ясно се казва, че банковата криза в Ирландия проистеча от системни проблеми и от това, че не се прилагаше надлежно законодателството, което въжи и за Централната банка и за финансовия регулаторен орган, които не успяха да приложат надлежно законодателството и освен това, че Ирландия е била засегната от това, което се случваше с финансовите услуги в САЩ и в, в Европа. Госпожа Харкин, благодаря. Искам да приветствам господин Кардив днес тук и аз го приветствам за това, че той е толкова открит към нас. Вярвам на вашите отговори, вярвам, че вие сте честен и искрен и а, не си измивате ръцете, както твърдят а, М който и да вземе е, решението, Много институции, както и ЕЦБ и други органи, гарантираха, че по това време в Ирландия не е имало обратен завой. Сега за отговор ви по въпрос 10. Става въпрос за по-добро разбиране функциите на службите и за а, състав, съставянето на бъдещите програми. По време на ирландската криза, смятате ли, че вие сте допринесли с нещо а, към работата на Сметната палата в а, Ирландия? И дали ам, общ, общото законодателство тогава е било прилагано коректно и фондовете са се разходвали а, съгласно правилата? Как ще отговорите на това? Дали а, вашият режим тогава е, е упражнявал строг контрол върху случващи се в а, Ирландия и това по някакъв начин да е възпряло кризата? Защо смятате, че вие сте добър кандидат а, за член на Сметната палата, а, господин Келаган? Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че независимо а, обществените реакции а, за кандидатурата на господин Кардив, аз смятам, че неговата кандидатура е е подходяща, неговата автобиография също. Отново сътрудничеството между Сметната палата и Националния одитен орган и Европейския парламент с а, комисията по бюджет. Как може да опишете това сътрудничество? И каква ще е вашата роля в сътрудничеството ви с Европейския парламент и с Комисията по бюджет? Сметната палата е подочетна на Европейския парламент и а, парламента има контролни функции при изпълнението на бюджета. Благодаря ви. Двама души поискаха да взема думата. Последната секунда вече бях затворил списъка, но искам да дам възможност на всеки да се изкаже. Нека да предложа госпожа Гресли, господин Магинес и госпожа Магинес да зададат въпрос за по една минутка. Госпожа Гресле. Има съобщение на Сметната палата от 2011 година за последствията от финансовата и економическата криза и за финансовия контрол в рамките на Европейския съюз. В този документ се казва, че Сметната палата няма компетенции до сега, но би, би искала да има компетенции по отношение на спасителните мерки в рамките на Европейския съюз и средства, които се отпускат да има а, финансов контрол сметната палата върху всякакъв а, тип мерки. Въпросът е, каква е вашата роля в тази насока? Госпожа Магенес, благодаря, а, господин председателю. Аз приветствам кандидатурата на господин Кардив. Спомням си реформата за ОСП и въпросът ми е доста а, практичен. Е, земеделците в моят избирателен район а, са загрижени за своето бъдеще. Искам да чуя вашите коментари по отношение а, е, на това а, какво смятате за земеделската политика и как смятате, че възрастните хора, които работят в този сектор, ще могат да се справят с високите критерии, които бяха поставени? Опасявам се, че с реформата в ОСП хората ще станат по-уязвими. Да, хората от Сметната палата трябва да разберат някои от практическото приложение на работата, която вършите вие. Господин Кардив, имате за 4 минути, за да отговорите. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на господин Росив за неговите коментари и знаете, че регулаторният орган е една много широко платна институция, и се занимава с дела в цяла Европа, но с времето регулаторите стават все по-независими. Обаче на второ място е това известно неразбиране дали те си вършат работа добре или не. 2006 година МВФ имаше сътрудничество с регулаторния орган в Ирландия. И как могат да се оценят независимите регулатори, да се прецени дали те си вършат работата? За тази цел са тези доклади, които се а, изготвят. Ние създадохме едно правило за това, че Централната банка има и регулаторни, изпълнява регулаторни функции и то а, периодично. доброто управление и така нататък и за добрата кандидатура, дали аз съм подходящ кандидат. Ами да, аз съм подходящ кандидат, защото се справих с кризата. И аз имам един открит а, подход в работата си. Аз няма да се поддам на натиска, дори хиляди имейли да, да бъдат изпращани. Няма да се подам на политически натиск. Аз не лъжа, аз съм открит с хората. А, аз съм достоен човек. А, имам много, важно, много важен опит в ръководенето на един орган, на една институция, не само по време на криза, но и преди това, това когато съм работил за държавната администрация. държавната служба е свързана и с е, определени ограничения. Относно е, връзките на Сметната палата и Европейския парламент, е, господин Калагър ме попита. бях впечатлен миналата седмица по време на изслушването за годишния доклад. Това беше един много добър пример. В положение сме, в което Сметната палата и парламента изслушаха комисията. Комисията на, наистина полага усилия да подобри своите действия по отношение на, на одита. Това показва, че системата функционира. И то в много области, в които се изготвят доклади. През 2005 година имаше доклад за ОЛА, в който бяха включени много препоръки и възоснова на този доклад парламента даде своето становище. Има един специален доклад, който прочетох, че в а, някои случаи целите на програмата не са достатъчно ясни, за да могат а, резултатите да бъдат аудитирани адекватно. А, и така, политиците, било те съветници или а, политически а, лица, те трябва да подхожат разумно в такива случаи. Аз вярвам, че трябва да има сътрудничество между съдебната, извинете, между Сметната палата и парламента. Важно е да се заложат приоритети, защото средствата са ограничени. Беше подчерт стана тук и а, е, финансовата криза. Важно е европейската общественост да бъде представена а, е, в тази одитна процедура, защото а, е, това са техните средства и смятам, че ще е важно в съдебната палата, извинете, в сметната палата да има представители на обществеността. По отношение на ситуацията на земеделските стопани. Тук нещата са много различни. Може е, да има проверка от различни одитни инстанции – и кой точно земеделски стопанин ще бъде аудитиран е се преценява произволно. Но ясно е а, документацията да е изрядна и of this session Приключихме тази сесия. Uh, Но докладчикът накрая трябва да обобщи, преди да приключим, разбира се, така че давам думата на докладчик. Благодаря. Изслушах всички колеги, техните въпроси. Имаме такива изслушвания, за да можем да имаме обективно становище накрая, което да се основава на информация. Това ни помага да вземем крайното си решение. Тази сутрин също изслушахме кандидати. Някои кандидати се опитваха да укрият информация, т.е. да не се даде гласност на определени неща. При банковия контрол там има независим регулатор, англосаксонския модел е такъв, силно има и други. Господин Карлив е съветвал правителството. Голямата част от кризата може би се държава на някои министерски решения. Разясни ни се въпроса също така за подаването на инструкции в работен план и за иерархията, системни проблеми, има по... е имало повече, отколкото лична отговорност. Т.е. господин Кардив не е отговорният, а явно има лица в цялата структура, които Разбира се, вече не са и част от правителството. След изборите. Искам да припомня колегите, че трябва да внимаваме. Не знам колко имейли сте получили. Като докладчик аз също съм получила имейли, може би не стотици, бих казала десетина, 20 максимум. Haciendo un lobby directo en esta cámara que yo encuentro que много внимателно трябва да подходим и да внимаваме да не станем обект на лобистки действия от други бивши членове на Сметната палата. Пак казвам, трябва да сме внимателни, да оценим както трябва съответната кампания, която тече. Имахме едно изслушване тук, ако си спомняте помолихме лицето да спази определена срок от време. Той каза, че би приял номинацията за комисар. Много е важно да имаме ясна и точна оценка на имейлите, които получаваме. Ясно е, че Колегата е работил по време на банковата криза, но тя не лежи на неговите плещи. Има системни проблеми, свързани с механизмите за спасение и сега се правят усилия в Европейския съюз да се излезе от тази криза И разбира се, имало хора, които са носили отговорност, без да носят крайната отговорност. Благодаря ви, господин Кардив, казва председателя. Прекратявам заседанието за няколко минути, за да може да влезе другият кандидат от Италия. Благодаря ви.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 I once again ask you... Колеги, отново ви моля, който няма да оставя в залата, да излезе. Then I open this session. Откривам отново заседанието. Добре дошъл на господин Пьетро Русо който е посочен от италианското правителство за член на Сметната палата. Подобно на останалите кандидати, господин Русо има думата за 5 минути, за да ни обясни защо иска да стане член на Сметната палата и какво възнамерява да прави. Имате думата. Сеньор президенте, onorevoli membri della Commissione di... Господин председател, почитаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, дами и господа. За мен е голяма чест да бъда днес пред вас като италиански кандидат за член на Европейската сметна палата в а, своето изказване няма да засегна своята биография, тъй като вие сте запознати с нея посредством а, автобиографията, която ви е предоставена. Искам обаче да кажа, че професионалният ми път изцяло е протекал в предоставяне на, сер... на, на извинете, в изпълняване на длъжността магистрат и по-специално в голямата си част като, като член на Сметната палата на Италия. Тоест, занимавал съм се с външен контрол на публичните финанси. Искам обаче сега да засегна своята длъжност като член на евентуален член на Европейската сметна палата и защо смятам, че мога да изпълня тази длъжност и да допринеса качествено за тази институция. Готов съм да отговоря на всеки един от вашите въпроси по отношение на пътя си до момента. Изпълняването на такава престижна длъжност, ако бъде назначен, ще бъде а, венеца на моята кариера. Бил съм магистрат до момента и съм се занимавал с правоприлагане. И по-специално, що се отнася до Сметната палата и работата ми там, е бил надзора а, над а, надлежното разходване на средствата от публичната администрация и по-специално в един политически орган, който представлява пряко гражданите. За това напълно съзнавам отговорността, която е на плещите на тези институции, които имат право да бъдат наричани финансова съвест на Европейския съюз, които изпълняват една роля посредством контрол и посредством личен пример. тъй като и е възложено опазването на средствата на гражданите, тази институция дава на Европа наистина един, характер, един наднационален характер на сметните палата. Дългия ми път в контрол на публичните финанси по-специално в Сметната палата на Италия ми даде възможност да мога сега да допринеса на дейността на Сметната палата, за да може да бъде опазен и контролиран бюджета на Съюза. Няма да крия, че голямата част от задачите ще бъдат предизвикателни, защото и момента е такъв. Имайки предвид глобалната криза, която удари економическо-финансовия сектор и която оказва огромно въздействие върху публичните финанси, Европейския съюз трябва да се насоча още повече в задвижване и използване на собствените си ресурси в полза на гражданите и на дънакоплаците. Точно поради това задачата на външен контролер на публичните финанси е още по-важна в днешния момент и затова и тя заема основен фокус в този институционален сценарий. Основната характеристика на тази задача, както казах, е в тясна връзка да работи с законодателната власт, защото парламента представлява суверената воля на народа и във всяка една демокрация по този начин се дава крайна оценка на управлението на публичните средства и изпълнението на бюджета. Що се отнася до Европейската сметна паланта, тази връзка е още по-ясна поради всички тези исторически връзки, които доведоха до създаването на тази сметна палата. Не е случайно, че създаването на палатата посредством договора от Брюксел от 1975 година – вървеше ръка в ръка с въвеждането на собствени ресурси на Европейската общност тогава и създаването на Европейския парламент на значителни правомощия в сферата на бюджета. Точно тук искам да припомня, че Хайнрих Айгнер, който е бил председател на комисията по контрол на бюджета, в началото на 70-те години с неуморима Моримо желание постоянно пропагандира създаването на орган за независим контрол на общностните финанси. За мен това е един съвсем ясен знак за необходимостта да има сътрудничество между палатата и парламента и по-специално с вашата комисия. Едно сътрудничество, което е било и е наистина много плодотворно и разбира се може да се доразвие бъдеще. За мен мисълта да участвам в дейността на една институция, която се занимава с такава висока задача е наистина голям стимул, защото по този начин ще дам възможност да се следят различни култури, които да подхранят духа на Съюза и това е нашата обща сила – това, което мога да гарантирам пред вас е, ако бъда подкрепен, ако ми дадете доверието си, ще изпълнявам своите задачи напълно независим и в прозрачност и последователност. Благодаря. Сега давам думата на докладчика за допълнителни въпроси. Благодаря ви, господин председател. Приветстваме ви, господин Русо. Благодарим ви за вашето представяне. Може би ще ви задам изненадващ въпрос, но той е свързан с обсъждането, което провеждаме днес. Вие сте предложен като кандидат от италианското правителство. Дали това е било правителството на Берлускони или това е правителството на Монти? последната част на вашето представене казахте, че е имало най-вероятно някакъв проблем с комуникацията, с превода. No, italiano, volvería a preguntarle si es, en este caso sería el gobierno del señor Monti, que entiendo que вие казахте, че ще се консултирате с италианското правителство, ако има проблем с подкрепата от страна на парламента. По същество, Вие имате наистина много интересна биография. Работихте в сектора на отбраната. Това е един доста специфичен сектор – особено що се отнася до обществените поръчки, разходването на обществени средства. Вие казахте, че сте извършвали одит на Италианското Министерство на отбраната във връзка с програмата за закупуване на американски реактивни самолети които са били закупени с огромни суми, за които е плащал данакоплатъца. Но вие не казахте какви са били последици от вашето участие, какви са били основните моменти от вашето участие, какви са били резултатите. Освен това, стои въпроса за това как може да убедите държавите членки да бъдат по-ефективни и да проявяват повече желание за сътрудничество, когато става дума за изразходване на съвместни средства или само на европейски средства? Как според вас Сметната палата може да подобри сътрудничеството си с националните одитни органи? за да може да се гарантира динамика, която да подпомогне държавите членки да действат по-отговорно. Разбира се, вие може да отговорите на един от многото езици, които така добре познавате. А, да, наистина знам много езици. Благодаря ви. Различни важни въпроси повдигнахте. Аз мога да продължа и на френски, както предложихте вие. Е, е, е, la première question concerne la ma nomination par... Първият въпрос да, от кое правителство съм бил избран, дали от правителството, което вече не е на власт в Италия. Е, е. В Италия, когато се избират е, кандидати за позиция в Европейската сметна палата, се следва конкретна процедура, но тъй като тя не е записана, следваме начина, по който това е било правено в миналото. Е, non е, politique cette procédure. Parce que е, depuis le début. И по този начин процедурата не е подвластна на политически пристрастия. От времето, когато за първи път е излъчен такъв член на Европейската сметна палата, европейското извинете, италианското правителство или италианските правителства, откъдето и да са те от спектъра на политиката, винаги са се обръщали към сектора, за да се излъчи съдя като член на тази палата. Такава е била практиката, да се избере магистрат. Ме плюто avec un concours интерн не е пряка системата, вътрешно, вътрешно състезание, което... Но така или иначе аз мога да ви дам копия от нещата, които са се случили с мен преди да стигна до тази номинация. Имаше първо един повик а, за изразяване на интерес към тази позиция. Всички магистрати получават и могат да изпратят своите кандидатури. Следва избор, който се основава на критерии. Un е, certain nombre de points е, de ponctuation, par exemple, pour е, chaque année d'ancienneté dans la carrière. Получават се конкретни точки на базата на стаж по специалността. След това конкретен опит международни в международни организации, пак там получаваш конкретни точки, ако имаш. Така или иначе, във всички случаи, в моя, италианското правителство изпраща своята кандидатура на европейските власти, като преди това е получил ясен сигнал от Италианската сметна палата за съответното лице, което се предлага. Тоест процесът е експертен и той следва изискванията на договора и членовете на палатата. Да, да, по euh, всеки euh, се следват конкретни правила. И накрая последния въпрос, който зададе докладчицата. Мога да хвърля малко светлина по въпроса. Споменах правителството в своя отговор. Това е институционална номинация, неправителствена, Аз съм кандидат, защото явно съм получил доверие на членовете на Италианската сметна палата в своите умения и възможности. легалите, регуларите. Е, а по отношение на доброто финансово управление, нередностите, е, незаконните действия, е, трудно е да се резюмира с две думи всичко това. Имаше меморандум за разбирателство, който подписахме с Министерство на отбраната. И за това се стигна до този проблем. Имаше определени клаузи, които не бяха надлежно изпълнени. Надявам се в бъдеще по-малко средства да бъдат разходвани в сходни случаи Това е всичко, което мога да кажа, имайки предвид колко време ми е отделено. Националната одитна институция, Върховната одитна институция е от решаващо значение, защото вие знаете, че 80% от европейските средства се управляват чрез система за съвместно управление. Това означава, че е много важно да се поддържа тясно сътрудничество между Европейската сметна палата и националните сметни палати. Разбира се, правилата са разписани в договора, както и в финансовия регламент. Например, в новия му вариант, променен през 2006 година – Там също така се определя процедурата за освобождаване от отговорност на комисията. Също така там се предвижда как трябва да се оформя Националната декларация за управление на средства. Така че аз смятам, че и Сметната палата, и парламента като цяло, и вашата комисия по-специално трябва да настоява това сътрудничество да става все по- и по-ефективно. Председателят, благодаря ви. В момента имам четири заявки за взимане на думата. Дали има други, които биха искали да се изкажат? Доколкото виждам, не. Давам думата на заявилите. Предлагам по две минути да бъде всеки въпрос. Господин Ревелини, заповядайте. Uh, it's the same you Ако вие помежду си се разберете кой ще бъде първи, кой ще бъде втори, за мен е все едно. Благодаря ви, господин председател. вид това, че Сметната палата в Италия е независима от правителството, независима от политиците. Тя е част от системата за възпиращи и противодействащи механизми, част от механизма за разделение на властите – Що се отнася до взаимодействието между Сметната палата и Европейския парламент и нашата комисия, наистина ние засилихме правилата за нашето взаимодействие, но независимо от това, ние трябва да работим по-усърдно, за да гарантираме по-силно взаимодействие и повече практически резултати. Дали ви бихте могли да подпомогнете този процес? не, първо бих искал да дам думата на всички, които искат да зададат въпроси и след това ще имате думата да отговорите. Господин Ривелини, благодаря ви, господин председател. И аз имам въпрос към доктор Русо. Как смятате, че може да се подобри сътрудничеството между Европейската сметна палата и нашия парламент? Тук в Европа Сметната палата има задачата да служи на парламента независимо от независимата си роля. Затова въпросът ми е как вие смятате, може да бъде подобрено още повече сътрудничеството между двете институции и кой метод според вас може да допринесе за подобряването на това сътрудничество? La Corte dei Conti europea avvale dei controlli. Освен това, Европейската сметна палата поддържа контакти с националните сметни палати, особено що се отнася до контрол върху разумното изразходване на средствата. Ако се проведе реформа в Европа, която ще доведе до по-тясно сътрудничество между националните одитни институции, европейските институции, възоснова на френско-италианския модел на сътрудничество с включване също и на съдебната система. Как смятате, че това може да стане? И трето, как смятате, че трябва да се промени устройството, структурата на Сметната палата, така че тя да работи по-ефикасно? Бихме искали да чуем това. Благодаря. Сега госпожа Кресли има думата. Благодаря. Впечатляващи са вашите езикови познания. Може би и на немски ще може да ме разберете и да ми отговорите дори на родния ми език. Италия е повод на доста загриженост и объркване от 10 години Испания е на първо място по грешки. Какво да правим сега, когато в Италия има 25 контролни органа? А, обаче те явно не са част от решаването на проблема, а част от самия проблем. Има проблем с този административен апарат. А, от неговата структура. Какво ще направим тогава, за да помогнем на а, италианската администрация да се справи с а, ситуацията? И а, какъв съвет ще ни дадете и каква е вашата роля? Надяваме се, че а, вашата роля ще е доста силна. Благодаря, а, Синтегар, последния оратор. Е, чак, е, формен. Øh, øh, øh, Благодаря. Аз видях, че имате много богат опит, що се отнася и до европейските политики. Вие сте бил ръководител и на кабинета на Италианската сметна палата в продължение на 10 години и вие сте работил за защитата на италянските финансови интереси срещу измами. Също сте бил отгов... участвал в аудитирането на средствата по европейския фонд. По отношение на проблемите, свързани с е, регионалните фондове, Италия е след е, четирите, сред четирите най-проблемни държави има нужда от подобряване на ситуацията. Как мислите, как ще се справи италианското правителство с тази ситуация и как бяха нещата, когато вие работихте в правителството? Господин Росо, имате 5 минути. Grazie, signor Presidente. Ehm, io cercherò di essere più breve. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Макар, че съвсем ясно осъзнавам, че никак не е лесно всички тези теми, всички толкова интересни теми, да получат своя отговор за няколко секунди. Ще се опитам да групирам въпросите, които са сходни на господин Ривелини и другия колега. Те бяха свързани с отношенията между Европейската сметна палата и парламента. И ще допълня това, което вече казах, отговаряйки на госпожа Ела Сендер. Много е важна тази тема. Европейския законодател от самото начало е, е бил винаги много важен Сметната палата. Както казах, Сметната палата се ражда в момента, в който парламента придобива правомощия за оценяване изпълнението на бюджета – Затова има нужда от един технически орган, който да подпомага парламента. Така че отношенията между парламента и сметната палата а, са задължителни. А, всичко това ясно е записано. Става дума за процедурата за освобождаване от отговорност. Може да се каже, че има E Информация, която постъпва от страна на палатата към парламента, както и обратно. Това е двупосочен процес. Палатата се фокусира върху рисковите моменти, прави своя контрол, след това предоставя на парламента резултата от контролната си дейност. Европейския парламент пък ги използва, за да освободи или не комисията от отговорност, прави свои препоръки, които след това изпраща на палатата като фидбек за по-нататъчен контрол вашата комисия е привилегирована, може би комисия, защото по регламента на парламента имате възможност да правите и постоянен, или както каза оратора, ongoing контрол. Трябва да се подсили прилагането на член 219, по който Комисията трябва да изпълни препоръките на парламента при освобождаване от отговорност и а, палатата е тази, която прави последващи действия, за да види изпълнени са тези препоръки посредством нови е, инспекции, контроли. В, в финансовия регламент има един принцип, в който а, пише, че комисията трябва да излезе с списък от съответните контроли, които ще проведе, както и списък с съответните одите, проведени от националните сметни палати. Оттам може да се тръгне като отправна точка. Парламентът може да направи своите наблюдения за нови контроли. Това беше и във връзка с отношенията с националните сметни палати. националните сметни палати, имайки предвид, че контролират тези аспекти на дейността на управление, на сертифициране на бюджетите от, на националните си правителства, ще участват по-активно в процеса. И това ни води до националните декларации, защото парламента може да вземе това предвид, а пък палатата да му даде фидбек. Сега за структурата. За да бъде по-ефикасна тя, смятам, че сега има един добър компромис между нужността да се работи бързо и гъвкаво при вземане на решения и нещо друго много важно, една друга потребност Европейския съюз. В крайна сметка знае, че всяка една държава има своя а, традиция, своя култура и затова е важно да има свой представител, за да може той да отразява нейната действителност. Още един въпрос имаше на госпожа Гресле. Е, ich habe lieber in <laughs> in italienische Sprache zu antworten. Е, ще отговоря на италянски. Eh, adesso eh, non sono in grado neanche di... Не мисля, че мога да влеза в подробности сега, защото няма време за контролните механизми в Италия. Дори много са тези контроли. Ние много често правим отлични структурирани документи, които като че ли много трудно след това се прилагат на практика. Обеден съм, че в отговор на вашия въпрос трябва да кажа, че отговорът се крие в възможността на този механизъм, който ще започне да работи с тези документи, които ще представя Европейската комисия, които ще са свързани с декларациите за e декларациите за достоверност на национално ниво. Може след това да се задълбочи контрола, в кратки срокове за подобряване на ситуацията, парламента, палатата на европейско ниво, както и националните палати. Последният въпрос за измамите. Занимавах се дълго с този въпрос. А, даже Олаф, когато се появи, който преди това се казваше Уклав, но след това вече се наричаше Олаф правил съм, участвал съм всъщност в първите такива процеси по създаването на това, пък и правенето на първите одити, така че знам колко е сериозен този проблем. По принцип, ролята на аудитора не е тази да открива измами, защото той няма и социална компетентност нито пък необходимите средства, материалните средства, за да извършва разследване. Но мисията му е още по-важна. И то е веднага на място да действа и да действа превентивно, когато вижда големите рискове, да предотвратява възникването на измами да идентифицира конкретни случаи, които евентуално представляват измама, да ги сигнализира където трябва, както и същото време да забележи слабите места в системата на управление, както и силните места и съответно да направи конкретни препоръки, за да може да се подобри системата. По този начин може да се работи много ефективно и ефикасно. И аз, ако стана член на палатата, мога да ви гарантирам, че вниманието ми ще бъде насочено конкретно върху този проблем. Надявам се опита ми да ми помогне, понеже имам много опит по структурните фондове. Благодаря ви, господин Росо. И сега имаме думата докладчика. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Русо, за вашите отговори. Вие говорихте за италианската система за назначаване, която е независима от политическите партии и по такъв начин гарантира независимостта на кандидатите. следващото издание на правилника за дейността на Европейската сметна палата ще използваме този ваш отговор и опита на Италия. Обявявам края на изслушването на кандидатите за Европейската сметна палата. Прекъсвам заседанието за няколко минути и тъй като след това ще имаме заседание при закрити врата, ще помоля всички, които не са оправомощени да присъстват, да напуснат залата.